start? Good evening, colleagues. Um, if there are no objections... Уважаеми колеги, ако нямате възражения към дневния ред, нека да го сметнем за прият. Е, днес нямаме датски, малтийски, харватски, ирландски и в 8 часа и половина ще имаме електронно гласуване, така че моля пригответе картите си и одобреният протокола за 9 февруари 11-12 април 2017. Ако няма възражение, протоколите се смятат за одобрени. И освен гласуването имаме една точка от дневния ред. Това е презентация от господин Джулиан Кинг, член на комисията. Благодаря на колегите които на 5 декември участвах активно в прекрасното заседание за Европол и член 19, а също и стратегическия диалог. Мисля си, че това беше прекрасна подготовка за днешната ни среща. Знам, че постепенно ще се увеличат присъстващите. Uh, this... И е много важно да имаме такива заседания, защото, както решиха координаторите, два пъти в годината ще посвещаваме конкретно тематично заседание, което ще бъде среща с комисара. Комисар, извинете. Днес ще разглеждаме темата противодействие на терористичната пропаганда. На подготвителната среща предоставихме важна информация по темата. Не бихме искали да чуем непосредствено от комисар Кинг какво смята той, какъв е неговия анализ, кои са подходите, които могат да бъдат определени за противодействие на терористичната пропаганда. Това е една сфера от решаващо значение за нас – Говорихме за моделите пренасочване, синхронизирани послания и действия и много други. Обсъждахме различните подходи, техните предимства, също така Службата за изследване на парламента подготви много интересен документ. Призовавам ви да се запознаете с този документ, който е подготвен специално за днешната тематична среща. Знаем, че Европейският съюз вече прие кодекс за поведение, особено що се отнася до цифровото съдържание. Обаче липса на яснота и общите дефиниции – представляват проблем, нещо, което беше обсъдено и на предишното заседание. Това са изключително важни проблеми. Много се радвам, че комисарят е сред нас. Господин комисар, ще ви дам думата за 10 минути по тази изключително важна тема. Също така искам да спомена, че тук са и колегите от специалната комисия на парламента за борба с тероризма. Така че, господин комисар, имате думата за 10 минути. Заповядайте. No, thank you and thank you for... Благодаря ви, благодаря ви за поканата, за този диалог. Наистина виждам, че сте извършили впечатляваща подготвителна дейност. И мисля, че също така ще можем да посветим достатъчно време за въпроси и отговори. Бих искал да направя преглед на това, което правим за предотвратяването. Знаем, че предотвратяването, превенцията е по-добра от лечението. Ще говорим за финансирането на тероризма но също така ще се съсредоточа върху конкретната тема как да противодействаме на радикализацията, как да я определяме, как да установяваме предупредителните сигнали, как да работим с уязвимите общности и отделни хора. Ние трябва да стесняваме пространството за действие на терористите, но също трябва да решаваме първо при... проблемите, които са първо причина за тероризма и идеологията. Ние трябва да укрепим нашата устойчивост на ниво общности, на ниво общества, на ниво отделни личности. Е, интернет и пропагандата в интернет изигра значителна роля в много от скорошните терористични атаки, виждаме, че в интернет има много подстрекателски материали, много пропаганда. Необходимо е една последователна стратегия да отчете всички аспекти на това, което се случва в интернет в тази сфера. Ние също така получаваме информация от свидетели на туристичните атаки, от неправителствени организации, от частния сектор, от партньорски държави, от ЕФТА, от Европол, от специалисти по проблемите на радикализацията, включително и научни работници, които работят в тази сфера. Разбира се, също така работим и с големите интернет компании защото се стремим да определим една последователна политика и работим по това през последните години и не само се средоточаваме върху пропагандата, но и на това по какъв начин можем да, да и противодействаме, коя, какви да бъдат нашите средства за противодействие. В Брюксел имаше наскоро много интересно заседание и комисара Врамополос и аз сметнахме че вървим в правилна посока. Основните компании използват средства за автоматично разпознаване. Заличени са и постовете и е забранен достъпа на няколко хиляди потребителя. Това е в Twitter, YouTube и много други интернет канали. Европол работи и то прекрасно, според мен. Европол определи и помогна за на 40 000 отделни поста. Проблемът е, че се използват много различни платформи и затова трябва да се разлучаваме не само върху големите интернет платформи, но и по-малки държавите членки също така сериозно работят и също а, така работят по заличаването на радикализиращо съдържание, но за съжаление не сме си постигнали целта. Трябва да работим по-добре и по-бързо. Трябва да наблюдаваме и това, което правим, за да гарантираме последователност и прозрачност. Нямаме конкретни цифри за скоростта на заличаването на радикализиращо съдържание. И трябва да разберем доколко бързо може да се заличава съдържанието, как може по-бързо да се установява радикализиращо съдържание. За целта трябва да подобрим нашето сътрудничество с, с онлайн платформите, включително и малките и средни платформи. Трябва да търсим също така, кои са слабите звена? Ние говорим за екосистем от тези платформи и ние се стремим да работим с интернет-доставчиците на доброволна за тях основа, но както ви уверихме специално писмото парламента, че ние се стремим да гарантираме бързо и радикално заличаване на пропагандни материали, възхваляващи тероризма. Също така много е важно да определим какво ние трябва да отправяме като послание, по какъв начин да формулираме нашите послания, за да предложим една различна гледна точка. Интернетът тук има много важна и положителна роля – чрез него могат да бъдат обхванати разочарованите, недоволните хора. И тази седмица ще обсъждаме и това. Беше извършена прекрасна работа по даване повече възможности и права на гражданското общество, така че то да може да ни помогне. Имаме сериозни програми с бюджет 10 милиона евро – разпределени на различни етапи, за да се допълнят дейностите, извършвани от държавите членки. На първи етап се организират обучителни курсове с организации на гражданското общество, 120 такива организации ще бъдат обхванати. Публикувахме покана за заявки за финансиране за неправителствени организации, свързани с предоставяне на альтернативно съдържание онлайн. В оформянето на нашите послания ние се опирахме върху много препоръки, включително парламента. Няма да има отделни изолирани кампаниите, трябва да бъдат вградени в една последователна стратегия – и е необходимо инициативите онлайн да бъдат съгласувани с дейностите и кампании офлайн. Необходимо е да бъдат целенасочени тези дейности, да бъдат целенасочени, да бъдат насочени към най-уязвимите и разбира се, също така трябва да се поставят и количествени цели. Особено важно е да работим срещу радикализацията, която е свързана с насилие. И също така сме отправили покана за заявки за финансиране на изследвания и изследвания, изследователска дейност. Имаме различни проекти за разпознаване на терористично съдържание онлайн. И сме финансирали вече такива проекти през последните години, като насочихме финансиране от около 30 милиона евро за такива проекти. Също така много е важно да се обменят идеи, да се учим едни от други държавите членки. Освен това, трябва да мобилизират ресурси за ефикасни кампании при помощта на неправителствените организации също така Европейската мрежа за комуникация работи по оформянето на собствените си послания отговори. Всичко това е важно, но аз съм съгласен с вашия доклад. Наистина стратегическата комуникация трябва да остане в сърцевината на нашата дейност по борбата с радикализация, тероризма Наскоро проведохме един семинар с широк спектър участници. Целта беше да бъдат обединени у нези, които работят непосредствено в образователните институции, в общността, те да се срещнат с представителите на органите за обществено управление. Миналата седмица беше предложен междинния доклад. Там се подчертава значението на органите, които вече работят в тази сфера. Призовава се към един по-силен и по-структуриран отговор от страна на Европейския съюз и ние обмисляме какво можем да направим на нивото на Европейския съюз, за да подпомогнем резултатната дейност на държавите членки и техните граждански общества. Съвсем накратко няколко думи за финансирането на тероризма. Ние всички разбираме колко е важна работата, която извършваме. Мисля си, че сме постигнали напредък. Би било добре, ако бихме могли да приключим работата ни вече по петата директива за борба с прането на пари. Благодаря на госпожа Сарджентини и другите, които работят много интензивно с нас по финализирането на процеса на одобряване на тази директивата. Ние знаем, че прозрачността е от решаващо значение и също така прозрачността води до доверие, нещо, което е от ключово значение. Тази директива също ще ни помогне да се борим срещу финансирането на тероризма. Затова ви пожелавам успех на следващото заседание по тристранните преговори. Също така миналата година беше прието допълнение към директивата за борба срещу прането на пари за прането на пари, свързано с приходи от престъпна дейност. И също така искам да приветствам съвместното заседание, което проведах миналата седмица за контрола на движението на паричните средства през границите на Европейския съюз. Третото досие от този пакет се отнася до замразяването на имуществото, придобито по противозаконен начин. Поздравявам докладчика за неговата работа по това досие. Надявам се, че до лятото следващата година ще бъде финализирана работата и по това досие. Наред с пакета за киберсигурността, за който говорих, ние също така искаме да работим и по измама и по измами и други проблеми, свързани с непарични активи. Подготвяме се да внесем предложение за директива, която да позволи на правоприлагащите органи да имат достъп към данните, които се съхраняват в централните регистри на банките. И тези данни ще могат в съответствие с правила, разбира се, да се обменят с компетентни органи в други държави членки. Важно е да се укрепи сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и други правоприлагащи органи. Разбира се, ще полагаме всички усилия да подпомогнем вашата работа по борба с финансирането на тероризма. Утре колегиума комисари комисар Аврамопулс и аз ще внесем предложение за оперативната съвместимост и ако не възразявате, бих искал да срещна с вас и да говорим за това предложение. Тоест, това ще бъде още в началото на годината. Благодаря ви, извинявайте, че говорих малко по-дълго, отколкото ми предоставихте първоначално времето. Благодаря ви, господин комисар. Всичко това ни напомня за това колко усърдна работа и извършват членовете на тази комисия по различни досиета. И също така знаете, че работим по досието за борба с прането на пере. Огромна дейност се извършва, законодателна дейност и благодаря и на вас за вашата усърдна дейност. Преди всичко искам да задам аз един въпрос. Това е въпроса за мащаба. Или ви искате да зададете въпрос? Виждам, че има леко напрежение. Това е въпрос, който се оформи на подготвителната ни среща. Искам само да попитам за мащаба. Обеден съм, че ще има и други въпроси как работят различните модели. Дали бихте могли да направите преглед на това? И каква мислите е ситуацията? Какво е вашето усещане за това, доколко е сериозен проблема с екстремисткото съдържание онлайн? Доколко то потиква хората да извършват терористични актове? И какво ще кажете за това в контекста на альтернативните ни послания, посланията за противодействие на терористичната пропаганда? Като альтернативен начин за преодоляване на проблема. Искам да попитам каква е ситуацията и доколко голям е проблема. Може би ще започнете с Европол, но просто искам да знам доколко е голям мащаба на проблема и как да се борим с проблема. И сега дам думата на Крис Бек, която е председател на специалната комисия по борба с тероризма. Също така ще дам думата на нашите колеги. Госпожа Фолмайер от НП. има дума. Мерси боку, президент. Благодаря ви, господин председател. Yeah, sorry, that got lost in translation. Eh, but it's fine. It got lost, but you... Мисля, че малко се имаш малко объркване в превода, но добре, Натали, имате думата, моля, продължете. Не знам, всички май са малко поизмерени, поизморени тази вечер. Натали, в качеството ми на председател на комисията, специализираната комисия по астероизма, имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Бих искала да ви благодаря за това, че сте тук сред нас в понеделник вечерта, в началото на пленарната ни сесия. Благодаря ви също така за присъствието ви днес сред нас, но и въобще за видимостта ви в Европа и усилията, които полагате при изпълняването на ресора ви, именно борбата с тероризма. Много внимателно изслушах изложението ви, прочетох протокола от подготвителната среща по, за диалога за сигурността. Имах също така възможността да участвам на част от форума, проведен миналата седмица и действително чухме много окоръжаващи положения за възможностите за съвместно прилагане и фактът, че можем да противодействаме също толкова бързо на унеси, които подготвят терористични нападения тук в Европа и които са свързани с терористичните мрежи по света като цяло. Има един въпрос, показаното от вас за начина по който се изготвя нашата стратегия за борба с пропагандата и начина по който ние изготвяме собствено си послание в отговор на тази терористична пропаганда. Даваме си сметка, е, че на, в, в Европа терористичните нападения се подготвят а, не само в зоните на конфликт, но че има и много а, активно действие в а, интернет. И в това отношение бих искала да чуя няколко думи за ролята на държавите членки. Въпросът ми е всички държави членки вече предприели ли са някакви инициативи, било то под формата на официални кампании за борба с тероризма и а, за изготвяне на дискурс за опровергаване на туристичната пропаганда, както в кампанията в Франция Стоп спрете джихадизма. Питам се дали това е практика, която се забелязва във всички държави членки. Ако да, дали кампаниите се изготвят по един и същи начин. И по-конкретно, мен лично и някои другите колеги, които са членове на специалната комисия за борба с тероризма, се вълнувам от въпроса дали, предвид общата информация, с която разполагате, дали в а, при изготвянето на дискурса за борба с тероризма има някои методи, които се оказват по-ефикасни при постигането на целите, които сме си поставили, сравнени с други. Thank you very much, Natalie. And, and again, that was a very good question in the preparatory meeting. Много благодаря, е, Натали. Действително, на повторната среща стана ясно, че това действително е, е тема, която попада в ресора на държавите и членки. Подходът е доста различен, за това и коментарите, които чухме от е, събраните си специалисти, бяха доста различни. Сега вече има думата Моника Холмайер от името на НДП. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, имам няколко въпроса към вас. един специалист в областта за борба с тероризма от Белгия ни обясни как трябва да се започне много рано с кампаниите, защото има опити за привличане на деца на 6-7 годишна възраст с много е, успешни методи за пропаганда. И е, си даваме сметка, че и семейната среда, и социалната среда имат много голямо значение а по време на посещенията си останахме с впечатлението, че все повече деца и жени се връщат от зони на конфликт, и не се отделя достатъчно грижа на тези хора. Има деца, които са били обучавани в лагери на 7-8 годишна възраст, обучавани са били да убиват и тези деца се връщат в Европа много травма, травмирани, с много сериозни е, психически, психически отклонения. Много от е, родителите и много от майките, които ги съпътстват, е, също са радикализирани. Така че, може би трябва да обърнем повече внимание на начинът по който подхождаме към дерадикализацията на завършващите се наша територия граждани, в частност жените и децата въпроса за финансирането на тероризма, отново обсъдихме въпроса за панамските досиета. Знаете, че има още слабости и в списъка на страните, черния списък не фигурират държави членки на Европейския съюз, въпреки че, както знаем, има държави, които не изпълняват своите задължения. Мисля, че сме подходили доста щедро с този черен списък и ми се струва, че някои държави членки имат резерви към приемането на общи стандарти, които да позволят истинско реалното спиране на каналите за финансиране на тероризма. Да, знам, че темата не засяга единствено и само финансиране на тероризма, засяга и теми като да измами, например, но мен ме притеснява факта, че тук в Европейския съюз явно не сме в състояние да създадем един механизъм, който да възпрепятства, колкото е възможно тези практики. Биргит Сипел. Благодаря ви, господин председател. И тъй като днес съм много изморена, ще си изкажа на немски, за което се извинявам. Um, благодаря ви. Господин комисаря Кинг започна изказването си с а, превенцията и това колко важна е превенцията на тероризма. Действително това е сериозен и много сложен проблем. Безспорно имаме възможности да противодействаме, ако е, достатъчно добре организираме съвместните си действа. Действия не на първо място започваме с е, въпросите за финансирането на тероризма. Е, най-напред с финансирането, идващо от европейски държави. А освен това има финансиране, идващо от трети страни, което е доста по-трудно за проследяване. Какви са възможности ни в това отношение? Имаме ли някаква представа от кои трети страни, в частност, идват сериозни финансови потоци? В а, миналото които под пряка или непряка форма са подкрепяли диктатори и авторитарни режими. режими. А когато се занимаваме с превенция на тероризма, трябва да се запитаме защо се стигна до дестабилизиране на държави като Либия, Ирак или Йемен и каква роля играят западните държави за дестабилизирането на тези държави. Трябва също така да се замислим като цяло какви са отношенията ни с а, тези страни. Това са важни аспекти, които трябва да вземем предвид. Трябва да сме сигурни също така, че технологиите и методите, които се използват за радикализация на територията на Европейския съюз, са, са под наш контрол. Спомената беше. Госпожа Креспек спомена един Белгийски експерт, но и други специалисти ни казват, че ако действително искаме да сме в състояние много на много ранен етап да установим признаци на радикализация сред младите, особено сред децата. Действително, полицията трябва да си свърши работа, но също така е очевидно, че училищата, църквите социалните служби, изобщо цялостният социален контекст играе много важна роля. Не бива да забравяме също така и а, пропагандата в интернет и в частност на видеоматериалите. Говорим за нашата стратегия за противопоставяне на пропагандата на тероризма, но знаете, че има много, че много, много финансови средства се наливат в туристичната пропаганда и много често пропагандата се приспособява към особеностите на всяка държава членка. За това и нашата позиция, нашата стратегия за противопоставяне на терористичната пропаганда не може да бъде единна в цяла Европа, би следвало да се адаптира за всяка държава членка. Но ще чакаме, разбира се, да видим каква ще бъде предложението на Европейската комисия. Миналата седмица обсъдихме възможността за заличаване на съдържанието в случай на нужда и а, всички бяхме съгласни, че безспорно има а, съдържание, което очевидно трябва да бъде заречено, няма никакво съмнение, но има и много сиви зони, и, и тук имаме нужда от сътрудничеството на частния сектор, за да знаем как да действаме с а, е, постове или друга форма на пропаганда в интернет, която строго казано не попада в критериите на противозаконното, но която всъщност е пряко свързана с терористичната пропаганда. И не на последно място, все повече и повече обръщаме внимание на превенцията, но е, оставам с впечатлението, че е, това не са цели, които се възприемат еднакво сериозно всички държави членки. Казвате, че разполагате с конкретни данни. Ние също получваме тези данни и ми се струва, че ако погледнете как се разпределят човешките и финансовите ресурси, очевидно, че се поставя акцент върху сътрудничеството между правоприлагащите служби, но ми се струва, че превенцията все още е в зародиш. Но може би някъде ще съм пропуснала е, може да ме поправите, ако в случай е такъв. Thank you, Chair. Um, and, and, and thank for, uh, thanks uh, to the Commissioner for his attention. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин комисаря за вниманието, което обърна на директивата за изпирането на пари. Ще проведем третите, извинете, деветата тристранна среща в четвъртък и вече доста започна се поточва целият процес. Нещо друго, което много ме разочарова и което искам да споделя с вас. Също много бяха разочарованията по това досие, но в този конкретен случай посетихме Европол с делегация на комисията, специалната комисия в астрологизма. И е, там се заговори за нуждата от създаване на европейски отдел за разузнаване, за поседяване на е, финансира отиващите от, от изпирането на пари и за финансиране на туристична дейност. И Европол ни каза, имаме нужда от европейски отдел за финансово разузнаване. И аз трябваше да го разочаровам, защото очевидно, че тази част от текста, за която ние се борихме, държавите членки ние я искат, няма възможност за дебат, няма възможност за постигане някакъв напредък или поне аз не виждам такъв от страна на държавите членки към момента, за да се стигне до малко по-хармонизиран метод за борба с изпирането на пари с помощта на Европол. И според мен това е, по този начин изплащаме много погрешно послание. Смятам, че че в борбата с а, финансирането на туризма и спирането на пари, ключовата дума е единство и ако пропуснем а, тази възможност, това ще е много жалко. А, действително имахме чудесна покупателна среща и форумът миналата седмица беше много интересно, но трудно се говори за пропаганда и за комуникационни методи на такива срещи. Трудно се обсъждат конкретните методи. Смятам, че всъщност това са елементите от от стратегиите ни, които не могат да се обсъждат на обществено достъпни заседания. Затова имам един малко по-общ въпрос към вас. А именно заличаването или сварянето от интернет на съдържание за тактична пропаганда или, или съдържание, за което има такива съмнения. То се извършва специализираният отдел като те се обръщат към интернет доставчите и ам, им казват, че това май не отговаря на собствените им стандарти. И ако не се лъжа, нещо може би не разбрах, но в петък миналата седмица разговаряхме с координатор с борба с тероризма на, в Нидерландия, в комисията, специалната комисия за борба с тероризма, защото в моята страна задържание от интернет се сваля само когато то е с престъпен характер, т.е. когато публикуването на такъв вид съдържание се смята за противозаконно. Същото ли се прилага на европейско равнище или не? Защото леко се опасявам, ако продължим да даваме възможност на отделът на Европол да сваля, да заличава съдържание и да препоръчва заличаването му без това съдържание да е строго погледнато престъпно. Тоест, ако свалянето му не издържи при оспорване пред съда, например. Последният ми въпрос, господин председател. Непрестанно се говори за риториката на тези, които се опитват да радикализират а, а, исламистите, но все повече и повече се забелязват а, други заплахи от екстремизъм в а, някои държави членки. Виждаме все повече засилване на крайно десният екстремизъм. Увеличава се и броя на актовете на свързани с крайния крайностният екстремизъм в държавите членки на Европейския съюз. Какво правим за риторика, от която използват тези вид екстремисти в Европа? Благодаря ви. ми колеги още са в списък за изказване. Господин Штеховски има думата. Так. Е, Благодаря ви. А, не съм сигурна дали... Не съм сигурна дали беше мой е, ред да взема думата, тъй като не съм председател на комисия, не съм и координатор, но а, е, много търпеливо чаках е, да се проведе този дебат и се много радвам, че взема участие в него днес. Съжалявам, че не можах да взема участие посещението в Европол. Бих искал да се върна на въпроса за финансирането. Господин комисар, споменахте финансирането от лична дейност с биткоинове. И колкото разбирам, на вас ми се струва, че това е доста нелепа идея. Това беше вашият отговор на въпрос, който зададох аз и някои от колегите ми, а именно могат ли, може ли да се финансира тероризма с а, виртуални онлайн валути? Според мен би следвало да погледнем на въпроса от правна гледна точка разговарях с специалисти, които ме увериха, че имаше много голям брой биткоинове конфискувани в България. Очевидно, че това е държава, където този вид виртуална валута се развива все повече и повече. Въпросът ми е дали това е тема, която ви вълнува, дали това е тема, която, на която обръща внимание и дали а, смятате, че биткоин и другите видове виртуални валути могат по някакъв начин да се свържат с аутичната дейност. Аз, примерно, мога да хранително бързо да създам фирма в Обединеното кралство, да, да налея средства в нея и оттам нататък да финансирам каквото си поискам чрез тази компания. После мога да отида в Кипър и да създам друго предприятие там. Няма достатъчно прозрачност и яснота как функционират тези структури и се пит, и въпросът ми към вас е, готови ли сте да се борите с този вид източници на финансиране или не? Много по въпроса финансирането на тероризма имам един конкретен въпрос. Наскоро отбелязахме годишни от терористичните атентати срещу Шарли Ебдо. И наскоро стана ясно, че братята, или поне единият от братята, извършили атентатите, се радикализира, докато е бил в затвора. Той дори е бил, е бил в списъка на хората, които имало забрана за полети, но се оказа, че френските власти не са следили неговата неговите предвижване и те ни отговориха, че не са разполагали с нужните средства да следят всички и че е, към момента точно този човек не е направил нищо чак толкова подозрително. Но същия този човек всъщност извърши терористичното нападение срещу Шарли Ебдо. Така че как може да обясните факта, че разполагаме с много дълги списъци от е, потенциални терористи, но не разполагаме достатъчно финансови ресурси да ги следим? И последният ми въпрос. Представете си, че идвате от малка държава членка. И 3000 и на Фейсбук профил ви изведнъж се появяват 300 постове с заплахи за живота ви и за живота на близките ви. Представете си, че вие сте член на Европейски парламент, който е докладвал за такъв случай и а, седмица по-късно сте получили никакъв а, отговор. Макар а, да има дори и снимки, които на практика представляват а, фиктивната смърт на съответния заплашен евродепутат и пак нищо не се случва. Смятате ли, че по това положение ние сме в състояние по някакъв начин да се борим с тероризма? Смятате ли, че хората, които използват Фейсбук за своята пропаганда по някакъв начин ни възприемат несериозно или просто ни се смеят в лицето? Благодаря ви. Трябваше да посоча, че на подготвителната среща поканихме представители на Google, но в последния момент те ни уведомиха, че няма да може да присъстват. Госпожа Майта има думата сега. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря преди всичко господин комисаря за доклада, за съобщението, защото се вижда намерение да се структурира съдържанието, което се отнася до превенцията. Една колега, която се изказа преди мен, посочи правилно, че оперативната част се развива много професионално, много силно, но много силно от нея изостава частта, свързана с превенцията. И що се отнася до Европейската комисия и държавите членки, те трябва да засилят планирането в сферата на превенцията, нещо, което е изключително важно – трябва да изготвим една карта, един план и то бързо, защото нямаме много време. Виждам какво предстои. Например, метода за пренасочване, сътрудничеството с Google, с други интернет компании. И виждам тук един твит от 7 декември, изпратен от вас. Не може да изоставяме, но ние в момента изоставяме и това създава доста несигурност. Вие, господин комисар, говорихте за средствата, средствата, които се използват от няколко години, говорихте за новите неща, които се оформят. Не знам дали ще използвате Хоризонт 2020, но всички тези пари и цялата тази доста неформална част, посветена на превенцията, бих искала в тази сфера да знам как смятате в бъдеще да измервате ефикасността на тази дейност, свързана с превенцията. Имате ли също така планове да обучавате обучаващите и това да се прави от хората, които наистина имат практически умения, умения за борба с тероризма, не просто добри хора или умни хора, но просто ни трябват хора, които трябва да знаят от личен опит по какъв начин може да се говори с някой, който е фанатизиран. Това беше от мен. Само, че искам да ви помоля да работите по за по-голямата структурираност на дейността по превенцията и да структурирате много добре всички различни контексти, които се откриват в Европейския съюз. Обучаващите още веднъж и искам да подчертая, трябва да бъдат специалисти в конкретната област. Благодаря ви. Благодаря, господин Юрек. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pańskie informacje, panie komisarzu. Mówiło o tym, że trzeba... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за цялата информация, която ни предоставихте. тези е, групи, които е, непрекъснато се радикализират, трябва е, да бъдат нашата цел – непрекъснато се опитваме да получаваме актуална информация в това отношение. Бих искал да попитам как комисията идентифицира тези групи, които а, са най-податливи на радикализация. Госпожа Гомеш. Господин комисар, разбира се, трудно е да се противодейства на терористичната пропаганда когато държавите членки не правят достатъчно, за да насърчават интеграцията чрез социално приобщаване и така нататък. Въпросът ми към вас е следния. До каква степен тази пропаганда се подпомага от това, че държави членки плащат на имамите в джамиите в Европа на имами, които идват от Саудитска Арабия. Не смятате ли, че това е източник на разпространение на радикални, крайни възгледи? Това отваря пътя към радикализацията. Е, вие говорихте за финансирането на тероризма – Както казаха и колегите, аз бях част от екипа, който беше в Хага миналата седмица, екипа, който се срещна с Европол. Както каза и Джудит, пък и вие, въпросът за европейско федерално бюро е изключително а, важен. Ако не направим нещо значително а какво означава значително? Точно това, което вие упоменахте. Европейско звено, прозрачност, доверие, идентифициране на всички компании от всякъде по света, които идват и работят тук, в Европа, правят бизнес тук, включително и в Брюксел – Нашите държави членки обаче съвсем не търсят това. Джудит каза, че това било в правомощите на държавите членки. Ще ми извинявате, но тук не става въпрос за суверенитета на държавите членки, а за защита на корумпираните, престъпниците, включително и на терористите. Ако толерираме тази пропаганда за суверенитета на държавите членки, тогава ще имаме и пета директива за прането на пари, която няма да даде резултат. Госпожа Гомеш непрекъснато се отдалечава от микрофона. не само ние, но и всички останали, които са част от групата за прането на пари, трябва да действат. Тук говорим за борба с тероризма, борба с организираната престъпност, която подкрепя тероризма. И накрая бих искала да попитам какво правим, или по-скоро какво прави Европейската комисия за криптираните валути. Тук не говорим само за биткоините. Така се улеснява финансирането на организираната престъпност, включително и на тероризма. Бих искал да попитам Господин Московици излезе с важен доклад за начина по който ДДС се използва включително и от Алкайда за финансирането на тероризмата. Питам, има ли връзка между това, което правите вие и това, което прави господин Московици? Um, I have just one more speaker, Mrs. Vergia. Is there anyone else I've missed? No? Okay, the final. Госпожа Вержа. Oui, merci. Благодаря. Най-напред, господин комисар, бих искала да се извиня, че изпуснах почти цялото ви изказване. Но трябваше да присъствам на друго заседание. Иска ми се да кажа следното. Колкото повече напредва работата ни в това отношение, тук или в Европейската комисия, толкова повече разбираме, че няма лесно решение. Всички гледаме на въпроса по различен начин. Участниците в тази дейност са изключително различни. Колкото повече слушаме държавите членки, нещо, което вече бе казано, толкова повече оставаме с впечатлението, че те се вкопчват в държавния си суверенитет, в националния си такъв. Същевременно по този начин те поставят под въпрос Европейския съюз. Много е лесно да се каже, че цялата вина е на Европейския съюз, че Европейския съюз не си върши работата. Страхувам се, че е, това ви кара в крайна сметка да се изказвате доста по-ограничено, да не кажа простичко. И това излишно упростяване, въпреки че разбирам, че напредваме по отношение на превенцията, дерадикализацията и така нататък, страхувам се, че това упростяване не се вписва между равновесието за сигурността и свободите. Безпокоя се от това, което казват някои колеги. Има колеги, които казват, че ако имахме повече финансови ресурси за полицейските органи във Франция, нямало да има атентати. Говорих за равновесието между сигурността от една страна и свободите от друга. Аз съм французойка и в това отношение имам някои безпокойства. Знаете, че в последните месеци бяха прияти някои специални закони у нас. Притеснявам се и от сътрудничеството с трети държави. Някой спомена преди малко държавите от Персийския залив. Аз пък се опасявам от сътрудничеството с Турция – всички ние тук знаем, че дефиницията за тероризъм на Турция е сложна дефиниция. В този момент много хора лежат в турските затвори и срещу тях е повдигнато обвинение за тероризъм при положение, че те нямат нищо общо с терористична дейност. Това ме връща на първия ми въпрос – когато си сътрудничим с трети държави, които нямат такива скруполи по отношение на свободите, тогава какво правим? Благодаря. Това беше последният ни оратор. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви за въпросите и за вашата ангажираност. Ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси. Ако смятате, че не съм отговорил в достатъчна степен на въпроса ви, моля ви, обърнете се отново към мен. А, наистина, а, искам и се да отговоря на всички ви. Господин председател, вие започнахте с един въпрос, свързан с мащаба на проблема онлайн. и не искам да пропускам този ви въпрос. В това отношение се справяме добре. Както по отношение на препращанията, където говорим с, извинете, работим с десетки хиляди материали, така и по отношение на компаниите – които все повече използват автоматизираното засичане. Все още има стотици хиляди а, материали, по които трябва да работим. Ето защо предизвикателството пред нас е голямо, що се отнася до обхвата, но и до ритъма, с който напредваме. Ритъма, защото колкото а, повече налична дадена информация, толкова повече тя може да се разпространява. Затова много хора, които работят по проблема, се опитват някакси да ограничат информацията. Относно мащаба, голям напредък отбелязахме във връзка с големите платформи, но много от данните се пренасят на други платформи. Европол и ние работим с над стотина платформи, които съдържат материали от други 100 000 платформи. Не можем да достигнем всяка една платформа. Така, например, в случая с една или две платформи, ние установихме, че те са близки до представители на ДАЕШ. Това са хората, които предоставят информацията, която се качва на платформите. Трудно е да се осъществи сътрудничество с тези хора. Можем обаче да се справим по-добре, ако успеем да подкрепим системите на други платформи бихме могли да се справим по-добре в случаите, в които след като сме идентифицирали материала, го препратим на правоохранителните органи, така че те да решат дали съдържанието е законосъобразно или не и да вземат решение за последващите действия. На въпроса ви за мониторинга. Към момента ние получаваме обратна връзка от партньорите си. Европол наистина върши чудесна работа, за което му благодаря. Не всяка държава членка обаче има компетентно звено в това отношение. Затова приканваме държавите членки, които нямат такова специализирано звено, да създадат. Да получим точна представа за обхвата на проблема е доста трудно. Така че съвсем основателно повдигате въпроса. Казахте нещо, на което няма да се спирам по-подробно, а това беше и за мониторинга. На въпроса на госпожа Сарджентини за това върху което насочваме вниманието си най-вече. Първо, работата на Европол и националните компетентни звена. Отделя се внимание на съобразно съдържание или такова, което стимулира незаконосъобразни действия. В директивата за борба с тероризма имаме определение за много деяния, които се смятат за незаконосъобразни, като обучаване, вербуване, насърчаване на хората да пътуват към конфликтни зони. Всички тези действия са незаконосъобразни. Мисля, че сме единодушни в това отношение. Същото се отнася и до действителните действия в рамките на тероризма. Член 21 на директивата е изключително ясен в това отношение. Така че първото нещо, което правим, е да насочим вниманието си върху съдържанието и това съдържание трябва да бъде разгледано в контекста на неговата законосъобразност. В някои държави членки се прилагат малко по-различни е, виждания, затова се нуждаем от е, хармонизация на европейско равнище. Следващият етап, след като идентифицираме даден материал, както каза госпожа Сърджетини, Европол се свързва с платформата, за да чуе нейното виждане относно съдържанието. Това е част от нашето сътрудничество с платформата – Изискваме платформата да предприеме действия съгласно собствените си правила. Преди компетентното национално звено или специализираното такова да предприема действия. Това е нашето сътрудничество, за което най-вероятно ще ви говорят и от Европол. Идеята е да се създаде партньорство с платформата. И това се случва в по-голямата част от случаите. Тук не говорим само за съдържание, което е предоставено от джихадистите. Тук включваме всяко съдържание, без значение кой го е предоставил. Без значение дали то идва от крайно дясното или от някои други представители на обществеността. Да, действително, съдържанието, предоставено от джихадистите, е много повече от останалото. От самото начало насочихме вниманието си върху него, тъй като то представлява най-голям процент от съдържанието, с което работим. На въпроса за ефективността на контрапропагандата. Това беше въпрос на няколко от вас. Като начало госпожа Гризбек постави въпрос в това отношение. Това е истинско предизвикателство, защото по този начин и на тази база градим оценката за работата си. Съгласен съм с колегата, който седи до вас. Той е заяви, че предизвикателството е свързано с превръщането на превенцията в действителност. Трудни години прекарах в Северна Ирландия, когато трябваше да се занимавам с превентивна дейност, да предотвратя радикализирането на някои хора, на някои общности, в които младите хора бяха обречени от тези, които се бяха отдали на насилието. Така че зная колко е трудно е, да се създаде подобна програма. Зная колко е трудно да се направи оценка за нейния успех. Но трябва да ви уверя, че подобен тип програми трябва да продължат да съществуват. Те трябва да съществуват дори и в крайна сметка е, да не се стигне до конкретния резултат. В този случай ние не говорим за обучение или за работа с бивши затворници. В този случай е сравнително по-лесно да се направи оценка на резултата от програмата. Ако погледнете проектите, програмите и ако смятате, че те носят определен резултат и насърчават добри практики. И в този контекст отговарям на госпожа Гризбе, която попита дали всички държави членки участват. Отговорът ми е не съм сигурен. Някои държави членки не смятат, че са пряко засегнати от този проблем. Други държави членки посредством собствения си опит директно са изправени пред този проблем и имат различни проекти. Във Франция вие имате една програма за спиране на джихадистите. Това е наистина една отлична платформа, която трябва да служи за пример на останалите. една програма в Германия, Live Democracy, която се упражнява на федерално равнище. Тя взема предвид спецификите на Германия. В Белгия има такава програма също. Всяка една програма отговаря на конкретните обстоятелства. В Холандия също има един проект, който е добър. Не зная дали е, може да има единна програма, която да се прилага навсякъде за всички. Но когато говорим за програма онлайн, тя трябва да вземе предвид различните обстоятелства и различните предизвикателства. Смятам, че трябва да работим заедно с индустрията в това отношение. Вие, ако не се лъжа, казахте, че сте поканили представители на Google, но за съжаление те не са могли да се включат. Приканвам ви да ги поканите отново, защото те наистина вършат чудесна работа и много добре знаят как да се използва техниката, знанието, за да се пренасочат хората. Господин комисар, преди да продължите, за да разсея недоразумението, няма да могат да се включат отново в нашето заседание. Да уточня, казва господин комисаря, вършат отлична работа, тъй като тези, които търсят материала, потенциално могат да се радикализират в последствие. И е добре да попаднат и на друг материал, който да ги накара да се замислят. За този тип инициативи, според мен, трябва да говорим и по тях трябва да работим в различните държави членки. Също така имаше въпроси за дейностите в трети държави. Госпожа Холмайер говореше за салафистка дейност или тук беше казано също и за финансирането на трети държави. Ние осъзнаваме, че трети държави финансират и имат отношение в това отношение. Ние водим в комисията обсъждане с хора, които работят на това. Ние посещаваме места, които са от значение. Срещаме се с хората. Едно от последните ни посещения беше в Моленбек. И понякога е трудно да видим на нивото на Европейския съюз как да решаваме проблем, който се отнася до това как органите за обществено управление работят с религиозни органи, нещо, което е различно в различни държави. Но ние не пренебрегваме този въпрос. Не пренебрегваме и заплахата, която идва от лицата, които се връщат от държави, в които се проповядва тероризъм. Много от тези хора дори и да не участват пряко в актове на насилие, много активно могат да разпространяват радикализиращия послания. И за това много се говори в контекста на мрежата за информиране за радикализацията. През лятото имаше изследване, свързано с различните аспекти на лицата, които се връщат от такива държави. И не става дума само за радикализацията в този доклад, става дума и за сложностите с реинтеграцията, също така за заплахата от тези хора, за общностите, в които те се връщат, защото те наистина създават много често напрежение в тези общности, разпространяват радикализиращи материали и нататък. И не става дума само за младите хора. Как да определим уязвимите групи? Господин Юрък и други депутати зададоха подобни въпроси. Правим го въз основа на опита. Това го правят хора, които работят на практика с подобни групи и също така определим определени групи, това са младите хора, които се обучават или са извън образователните институции, хора, които са лишени от свобода или хора, които вече са излезли на свобода, са конкретни групи, но тук списка, разбира се, не е изчерпателен. Така че мрежата за осъзнаване и информиране във връзка с радикализацията работи с подобни групи. Насърчаването на интеграцията е част от задачата. Обръщам се към госпожа Гомеш. Може би ще ви е интересно да научите, че имахме днес в комисията обсъждане на това как да работим в самата Европейска комисия, за да може нашата политика и средства, финансови средства да се насочат към заетостта, образованието и други дейности, свързани с образованието, културата, нещо, което също ще подпомогне борбата срещу разпространяването на радикализма. Още нещо, ако ми позволите, за третите държави. Има предизвикателство и за третите държави, което се отнася до връщащите се лица. Разпада на ислямската държава се зададе много предположения, предположения, опасения, че ще има много хора, които ще се върнат в Европа. И има основания за това. Но има много хора, които са отишли да се борят за ислямска държава в Ирак и Сирия. Те не са отишли там от държави членки на Европейския съюз. Те се отишли там от други държави и се задава въпроса къде ще отидат после тези хората. Най-вероятно ще отидат в други огнища на стабилност в Йемен, Афганистан, Либия. Ние се стремим да подпомогнем държавите, особено съседни нам държави, по това да се намали заплахата от хората, които се връщат в тези държави от Сирия. За това толкова наблягаме на значението на мрежата за диалог между градовете, между общините. За това работим по борбата с тероризма съвместно с трети държави и по последните изчисления около 2 милиарда евро изразходвани по външнополитически програми на Европейския съюз са били посветени на измерението сигурност. Когато извършваме тази дейност, и тук отговарям до голяма степен на последния въпрос, като работим с Турция или друг трета държава, ние естествено се опираме върху нашите ценности и гарантираме това сътрудничеството ни да се опира върху нашите ценности – сега, ако ми позволите... А, не, извинете, още нещо съвсем накратко, преди да премина към по-широкия контекст на борбата срещу прането на пари. Вие питахте за биткоин като средство за финансиране на тероризма. Да, ние следим за това. Първо, има аспекти на биткоин, които са незаконни. Трябва да се борим срещу тях, но така ли, че биткоин и други виртуални валути подпомагат прането на пари, престъпността и тероризма. За това Европол проведе поредица от конференции, последната беше през лятото, за това как да се засили борбата срещу злоупотребата с криптовалутите, използването им за целите на тероризма и прането на пари. Аз съм се запознал с докладите от тези конференции и ще гарантирам това и вие да ги получите. По въпросите, които се отнасяха до това какво ще правим, за да заселим дейността на звената за финансово разузнаване, регистрите и други звена, които работят срещу тероризма. Съгласна съм с госпожа Гомес, госпожа Сържентин и други, които казаха, че има европейско измерение тук и трябва да се съсредоточим върху него. Да, за това аз леко надхвърлих тематиката на тази среща, за да говоря за директивата за борба срещу прането на пари, да ви призова да я подкрепите и когато и ако, надявам се, че кога засилим ролята на звената за финансово разузнаване и засилим прозрачността, нещо, което е заложено като цели в четвъртата и в петата директива за борба с прането на пари, ще обмислим и как да продължим да работим с опор върху това. Вие говорихте за достъпа на правоприлагащите органи до регистрите на националните централни банки. Трябва да помислим как да засилим взаимодействието между звената за финансово разузнаване, както помежду им, така и тяхното сътрудничество с правоприлаг... други правоприлагащи органи, особено като включим европейското измерение. Надявам се, че това звучи за вас вдъхновяващо, а не обесърчаващо. Да, разбира се, те първо, те първо има да си върши много дейност, но знам, че сега започват тристранните преговори по тази директива и това наистина е важно – защото финансирането на тероризма, прането на пари, финансирането на тероризма става все по-сложна дейност и за това ние трябва да поемем нашата отговорност и да засилим нашата дейност. Благодаря ви. Надявам се, че съм отговорил на повечето поставени от вас проблеми. Благодаря ви, господин комисар. Обеден съм, че колегите ще съгласят че това, което вие казахте за директивата срещу прането на пари, че това е много важно, ще имаме девето заседание по тристранните преговори. Сам по себе си този факт посочва, че много сме ангажирани да работим сериозно по тази директива. Също така този диалог за сигурността, който провеждаме два пъти в годината, е точно защото придаваме голямо значение на сигурността. Колегите знаят колко е сложно да се работи и за това директивата за борба с тероризма и другите директиви всички са подчинени на стратегическата цел гарантиране сигурността. Колегите в нашата комисия работят много усърдно, за да може да постигнем нашата цел – и искам също така да кажа, че специалната комисия за борба с тероризма много активно работи. През първото полугодие на 2018 година ще има и повече посещения в държавите членки. Ние знаем какво правите, следим вашите съобщения в Твитър. Знаехме, че посетихте наскоро Моленбек и много е важно това, че имаме срещи с вас в такъв формат и ще имаме и нови обсъждания с вас и те също ще бъдат толкова съдържателни. Третия диалог по сигурността ще състои през първото полугодие на следващата година – Искам нашата парламентарна комисия да запази силната си връзка с вас в контекста на диалога по сигурността, както разбира се и специалния комитет по борба с тероризма. И вие споменахте също така, искам да повторя това за тези, които може би са дошли съкъснен, че вие ще предлаг... предложите, представите утре плана за оперативна съвместимост и това за нас ще бъде първоначална възможност да обсъдим в последствие този план. Разбира се, с нетърпение очакваме да ви чуем и разбира се, нашата комисия иска да поеме доклад по тази тематика, така че ще ви чуем утре и очакваме възможността да обсъдим този въпрос с вас. И така, колеги, благодаря ви. Знам, че това е понеделник вечер по време на Страсбургската седмица. Благодаря ви за търпението е, но, що се отнася до комисара, той е свикнал на това. Благодаря ви наистина, господин комисар, на вас и на вашия екип. Thank you. Thanks, colleagues, for the excellent debate. Um, we, we could pause for... Благодаря ви, колегите. Сега до 8.30 можем да направим прекъсване и в 8.30 ще започнем с електронното гласуване. Така че Имате възможност за кратка почивка. Знам, че някои от вас искат веднага да преминем към гласуване, но все още трябва да изчакаме до 8.30, когато ще дойдат повече колеги, за да може да се гласуват.

Dear colleagues, um, I'm ready to start the vote, but I think, uh, I think there's just some... Уважаеми колеги, виждам, че все още не всички са нали на местата си, защото все още продължава гласуването, очевидно в пленарна зала. Господин докладчик е тук. Така че, когато сте готови, когато вземете местата си, можем да започнем. Um, благодаря, Томас, за тези уверения. Лично аз съм готов, но не всички още са взели местата си. Има един депутат, че, който няма карта. Тя ми съобщи за това. Ще отчетем нейния глас. Okay, colleagues, um, so we come to our electronic vote. Um,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 електронно гласуване по доклада на господин Иняция Корал борба с изпирането на пари чрез наказателното право. Съвсем накратко, преди да започнем с гласуването, както знаете, колеги, разделно гласуване по компромисни текстове не е възможно в съответствие с правилника и докладчик и докладчиците в сянка по компромиси 3, 5 и 6 а, са написали разделни гласувания, но те трябва да се разбират последния начин. So just with that um, formal note. И така с това съобщение за протокол искам да попитам дали докладчика иска накратко да вземе думата. Господин Корал, заповядайте. Съвсем накратко. имах късмет, че пристигнах на време, защото наистина пътуването беше много сложно. Благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че внесох изключителни подобрения в този доклад. Това е още една крачка в борбата срещу организираната престъпност – в борбата срещу финансирането й. Обеден съм, че парламентът успя да утвърди своята политическа позиция и благодаря отново на докладчиците в сянка, на всички, които дадоха принос за този доклад. Благодаря ви. Благодаря ви. Да, разбрах, че много колеги са имали много тежко пътуване, за да стигнат днес до тук. Благодаря им. Нека да продължим с самото гласуване. Започваме с изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 2. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 96. Моля, гласувайте. 96. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 3, първа част. Кой се, Моля, гласувайте по-скоро. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 114 и 115 съвместно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 4. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 5, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменени 144. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 148. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 6, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 162. Моля, гласувайте. Machines are a little bit slow. Да, апаратурата за гласуване работи бавно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 8А нов. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 173. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 9. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 10. Моля да ме извините, колеги. 28 на 9. Моля, гласувайте. Thank you all for... Благодаря, че посочихте този пропуск. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега вече компромис по член 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 13. Моля, гласувайте. Closed. Край. Приема се. И изменение 30. Вече сме на преамбюла. Моля, гласувайте. Close. Прекратете гласуването. Приема се 31. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 33. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Юри 1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 32. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Юри 2. Моля гласувайте. Явно и техниката се е поизморила като нас. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 38, Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Екон 2. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Юби 3. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 9.2 и изменение първо. Идентични изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Екон 3, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинение 43-то. Извинете. Изменение 46-то. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Юри 4. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 9-3. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 47. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 48. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Юри 5. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 50-то, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 52, първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Юри 7, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 58, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 63, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 64, първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. ДБ5, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 65. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 66. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Екон 6. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 9-6, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 74, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 9-7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Юри 13, 14, извинете, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 73, моля гласувайте. Извинете. Изменение 73, 85 до 85 ги гласуваме амблок. Моля гласувайте. Отхвърля се. Юри 12, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Окончателно гласуване, на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 39 гласа за 0 против 4 въздържали се. Сега гласуваме по решението за започване на преговори. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. А извинете, някой още не е гласувал. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 38 гласа за, няма против, двама въздържали се. Поздравления за докладчика. Поздравления и за докладчиците в Сянка. Благодаря ви, колеги. Знам, че някои от вас имаха сериозни проблеми с пътуването. Благодаря ви, че успяхте да пристигнете. С това приключваме гласуването. Това беше последното ни заседание за тази година. Благодаря ви за съвместната ни работа. Благодаря за сътрудниците ни. Всъщност никой, не ви, никой вече не ме слуша, но все пак ви благодаря и весела коледа. Ще се видим до